Good morning, everyone. Добро утро на всички. Моля, вземете местата си, подгответе картите си за гласуване, защото ни предстоят доклади, по които ще гласуваме електронно. Okay, so the first... Така. Първо гласуваме следния доклад. On uh, the provisional agreement. Гласуваме по разпоредбите в връзка с спиртните напитки. Гласувайте, моля сега. Гласуваме електронно. And closed. Край на гласуването. Приема се. The second one is on... Следващият е, доклад е временно споразумение в е, връзка с е, емисиите от а, леки автомобили и леки транспортни превозни средства. Гласувайте ме сега. Край на гласуването. Приема се. Now we vote on the provisional agreement. Гласуваме временно споразумение във връзка с а, използването на еднократни пластмасови продукти Край на гласуването. Приема се. Now we are uh, voting on a draft motion for Сега гласуваме предложение за резолюция във връзка с различни възражения, свързани с генномодифицирани организми. Гласувайте, моля, сега. Край на гласуването. Приема се. This, the same thing, this time for... Сега гласуваме възражение връзка с а, генетично модифицирана царевица. Гласувайте, моля, сега. Край на гласуването. Приема се. Следващото възражение в връзка с генетично модифицирана царевица МОН 87403. Гласувайте, моля, сега. And it's closed. Край на гласуването. Приема се. Следващото възражение е генетично модифициран памук. Гласувайте, моля. And it's closed. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме на въпрос искане за устен отговор във връзка с стратегията за дългосрочно намаляване на емисиите на парникови газове. Това е въпрос искане за устен отговор към комисията. Гласувайте, моля сега. And it's closed and it is a... Край на гласуването приема се. That says commission again. It's okay. Now we are voting on the same oral question, but uh, to the council. Гласуваме за същия въпрос, искане за устен отговор към съвета. Гласувайте, моля, сега. Край на гласуването. Приема се. A... Сега гласуваме проект за становище във връзка с прилагането на правните разпоредби в връзка с гарантирането на парламентарния контрол върху децентрализираните агенции. Започваме с компромисно изменение едно. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, възражение.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 Край на гласуването. Приема се. 31. Гласуваме на две части. Първа част, кой е за? Против? Нека да проверим. Първа част гласуваме електронно. Край на гласуването. Приема се. Втора част, кой е за? Против? въздържали се, приема се. Изменение едно за, против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме електронно по цялото предложение. Гласувайте, моля, сега. Край на гласуването. Приема се.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 It's closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 233 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 237 за, против, въздържали се, отхвърля се. 238 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. Двадесет и девето изменение за, против, въздържали се. Нека да проверим електронно. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. So 261 falls. 261 отпада. 277 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Гласуваме електронно 277 изменение. Closed. Край на гласуването. Отхвърля се. 278 за, против, въздържали се, приема се. 283 и Агри 34 за, против, въздържали се, приема се. 292 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Агри 40 за, против, въздържали се, приема се. 302 отпада. Компромис 5А за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Браво, доста компромиси има постигнати. 339 за, против. Приема се 340 за, против, въздържали се, отхвърля се. 341 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 14 за, против, въздържали се, приема се. 353, кой е за, против, е, НП за или против сте? Приема се, защото вие сте за. Агри 46 за, против, въздържали се. Не видях как гласувате НП. Добре, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Amendment 54. 54-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. 391 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. 395 за, против, въздържали се, приема се. 396 за, против, въздържали се, отхвърля се. 59 за, против, въздържали се, приема се. 398 за, против, въздържали се, отхвърля се. 60 за, против, въздържали се, приема се. 399 за, против, въздържали се, приема се. 400 за, против, въздържали се, приема се. Агри 53 за, против, въздържали се, приема се. 404 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 10 за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 408 за, против, въздържали се, отхвърля се. 409 за, против, въздържали се, отхвърля се. 410 за, против, въздържали се, отхвърля се. 411 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. Агри 55 за, против, въздържали се, приема се. Агри 56 за, против, въздържали се, приема се. 66 за. Против. Въздържали се, отхвърля се. 67. А, извинявам се. Компромис 12. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис 13. За, против, въздържали се. Приема се. 426 за, против, Приема се. 430 за, против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, приема се. 431 за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, приема се. 82 за, против, въздържали се, приема се. 434 за, против, въздържали се, приема се. 84 за, против, въздържали се, приема се. 437 за, против, въздържали се, отхвърля се. 438 за, против, въздържали се, отхвърля се. 87, и 8, извинят, за, против, Нека да гласуваме електронно 88 изменение. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се. 439 за, против, въздържали се, приема се. 440 за, против, въздържали се, приема се. 441. Кой е за? Против? въздържали се, отхвърля се. 443 за. Извинявам се, отпада. 444 за. Против, въздържали се, приема се. 92 за. Против, въздържали се, приема се. 446 за. Против, въздържали се, приема се. 447 за. Против, въздържали се, приема се. 93 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 14А. За, против, въздържали се, приема се. Агри 1, Агри 1, кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 126 за, против, въздържали се, отхвърля се. 127 за, против, е НП, за или против, приема се. 130 за, против, въздържали се, отхвърля се. 3 за, против, въздържали се, приема се. 131 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, приема се. Агри 10 за, против, въздържали се, приема се. 139 за, против, въздържали се. Още веднъж да гласуваме 139 за, против, въздържали се, приема се. 140 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 141 за, против, въздържали се, приема се. Агри 11 за, против, въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. 151 за, против, въздържали се. Зелените, левицата, не виждам изобщо как гласувате. 151 против, въздържали се, приема се.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 155 за, против, въздържали се, приема се. 156 за, против, въздържали се, отхвърля се. 10 за, против, въздържали се, приема се. 170 за, против,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 Искате да гласуваме електронно. The vote is closed. Край на гласуването. Отхвърля се. Агри 18. С устно изменение. Искам да попитам първо дали има възражение срещу устното изменение. Не.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 Агри 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 22 за, против, въздържали се, отхвърля се. 195 за, против, въздържали се, отхвърля се. 196 и Агри 23, кой е за, против, въздържали се, приема се. 98. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. Агри 24. За? Против? Въздържали се, отхвърля се. 199. За? Против? Въздържали се, приема се. 200. За? Против? Въздържали се, приема се.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 207 за, против, въздържали се, отхвърля се. Агри 25 за, против, въздържали се, приема се. 210 за, против, въздържали се, приема се. 211 и Агри 26 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласувам електронно по цялото досие. Гласувайте, моля, сега. Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме за проекто доклад във връзка с прилагането на директивата за трансграничното здравно обслужване. Amendment 7. 70-то изменение. Кой е за? Против? Отхвърля се. Имко едно. Кой е за? Против? Въздържали се. Приема се. Компромис 20 за. Против? Въздържали се. Приема се. Компромис 32 за. Против? Въздържали се. Приема се. 73 за. Против? въздържали се, приема се. Компромис 21 за, против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 39 за, против, въздържали се, приема се. Имко 10 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13 за, против, въздържали се, приема се.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 35 за, против, въздържали се, приема се. 154 за, против. Нека да гласуваме електронно. 154. Да, vote is Край на гласуването. Приема се. 156 за, против, въздържали се, приема се. 157 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, приема се. 181 за, против, въздържали се, приема се. 183 за, против, въздържали се, отхвърля се. Имко 13 за, против, въздържали се, приема се. 184 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 14 за, против, въздържали се, приема се. 13 за, против. Е, не бе против ли? Нека да гласуваме електронно. Гласувайте, моля сега. Cross party association. It is rejected. Отхвърля се. Compromise 4 in favor. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 5 за, против, въздържали се, приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Имко А за, против, въздържали се, приема се.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 Приема се. Компромис 15 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 17 за, против, въздържали се, приема се. 18 за, против, въздържали се, приема се. 62 за, против, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Имко С2 за, Добре, не гласуваме това. Не държа. Изменение едно. За, против. Въздържали се, отхвърля се. Компромис едно. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. И накрая гласуваме по цялото предложение електронно. Гласувайте, моля, сега. Край на гласуването. Приема се. Поздравления. Много компромисни изменения бяха постигнати. Поздравление и за приемането на целият доклад. Сега гласуваме на доклад във връзка с прилагането на директива 2009 година 128 за постигане на устойчива употреба на пестициди. И започваме с 55-то изменение. Кой е за? Против? Против. Въздържали се. Приема се. Агри 2. Кой е, е за? Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромисно изменение 1 за, против, въздържали се, приема се. 67 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. Начало на гласуването. Може би либералите ме подведоха. Край на гласуването приема се. Компромисно изменение 2. За, против, въздържали се, приема се. Агри 26 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 3 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 12 за, против, въздържали се, приема се. 87 е, изменение за, против, въздържали се. Нека проверим. Приема се. Край на гласуването. Приема се. Сега 90-то изменение. Е, раздално гласуване. Първа част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 92. 92 за. Против. Въздържали се. Приема се. 96 за, против, въздържали се, отхвърля се. 99 за, против, въздържали се, отхвърля се. 101, 102 за, против, въздържали се, отхвърля се. 100 за, против, въздържали се, приема се. Либералите са против, отхвърли се. 101 изменение за, против, въздържали се, отхвърли се. Компромисно изменение четвърто за, против, въздържали се, приема се. 111-то е, изменение за, против, въздържали се, отхвърли се. Компромисно изменение 13 за, против, въздържали се. Нека проверим. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. 128 е, изменение за, против, въздържали се, отхвърли се. Компромисно изменение 11 за, против, въздържали се, приема се. Сто четиридесет и шесто за, против, въздържали се, приема се. 147 за, против, въздържали се, отхвърли се. 148 изменение за, против, въздържали се. Нека проверим. Не виждам твърде много ръце. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 149-то изменение за, против, въздържали се, отхвърли се. 150-то за, против, въздържали се, отхвърли се. 151 то за, против, въздържали се, отхвърли се. 152 изменение за, против, въздържали се, отхвърли се. Агри четвърто изменение за, против,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 А, Народната партия за ли беше ли против? Значи се приема. 162 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 7 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. 197 за, против, въздържали се, отхвърля се.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 Против? Зелените? Зелените зали са или против? Да, нека проверим. 194 за. Против? Въздържали се? Приема се. 196 за. Против? А, то е между различни партии. Нека проверим начало на гласуването. 196. Край на гласуването. Приема се. 201 е, изменение за. Против. Въздържали се. Приема се. Нека проверим. Нека проверим 201 начало на гласуването. Господин Хауслик не е доволен. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 199 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 9 за, против, въздържали се, приема се. Агри 18 за, против, въздържали се, приема се. 205 изменение за, против, въздържали се, приема се. 206 за, против, въздържали се, приема се. 207 за, против, въздържали се, отхвърли се. 221 изменение за, против, въздържали се, приема се. Да, тук има допълнение. 225 измерение за. Против. Въздържали се. Приема се. 223 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 237 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 238 за. Против. Въздържали се. Приема се. 241 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 242 за, против, въздържали се, отхвърля се. 243 за, против, въздържали се, приема се. 245 за, против, въздържали се, отхвърля се. 247 за, против, въздържали се, отхвърля се. 246 за, против, въздържали се, отхвърля се. 248 за, против, въздържали се, приема се. 250 и 251. Кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 252 за, против, въздържали се, отхвърля се. 253 за, против, въздържали се, отхвърля се. 254 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 255 за, против, въздържали се, отхвърля се. 256 за, против, въздържали се, отхвърля се. 257 за, против, въздържали се, приема се. 258 Ягри 39 за, против, въздържали се, приема се. Следващата страница 260 за, против, въздържали се, приема се. Агри 35 за, против, въздържали се, приема се. 262 за, против, въздържали се. Нека проверим. Начало на гласуването. М? Виждате ли, господин Стас? Заради вас сега пак проверявам. Край на гласуването. Приема се. Защото аз заради вас си помислих, че зелените са гласували против. Агри 17 е, за, против, въздържали се. Приема се. Агри 33 за, против, въздържали се, отхвърли се. А 34 за, против, въздържали се, е, приема се.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 против, въздържали се, приема се. 3 и четвърто за, против, въздържали се, приема се. Пето за, против, въздържали се, приема се. Или не. Е, кой, да, за или против, приема се. Шесто и седмо за, против, въздържали се, приема се. Осмо и девето за, против,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 въздържали се, приема се. Окончателно гласуване, електронно гласуване, начало на гласуването. And it is closed. And... Край на гласуване. Приема се. Така, сега пристъпваме към проекто становищата по освобождаването от отговорност. Um, the first one is on European Commission. Първото освобождаване от отговорност се отнася за Европейската комисия.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 Окончателно гласуване, електронно гласуване, начало на гласуването, е, край на гласуването. И се приема. Освобождаване от отговорност на ЕФСА. Европейска орган за безопасност на храните. Първо изменение за против въздържали се. Второ за против въздържали се. Алде е против. Отхвърля се. Трето изменение за Е, четвърто, две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Пето изменение на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Е, втора част за, против, въздържали се, отхвърля се. Шесто изменение за, против, въздържали се, Алда е против или за. А нека те да откажат. So it's rejected. Amendment 7, who is in favor? Amendment 7, who is in favor? Седмо изменение за, против. Отхвърля се. Е, осмо изменение. Шест. Не, проверяваме шесто. Начало на гласуването шесто изменение. Край на гласуването. Нали казахте, че сте против? Да. А, приема се. Връщаме се тогава на девето измерение за, против, въздържали се, отхвърля се, десето измерение за, против, въздържали се, приемат се. Единайсето измерение за, против, въздържали се, приема се. 12-то изменение за против въздържали се отхвърля се. И окончателно гласуване, електронно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Сега Освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейска агенция за околна среда. Предвидени са три гласувания. Измерение първо до трето. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Е, окончателно гласуване, електронно гласуване, начало на гласуването. И е, край на гласуването и се приема освобождаването отговорност на Европейската агенция по химикали. Първо изменение за против въздържали се отхвърля се, второ за против въздържали се отхвърля се, трето за против въздържали се приема се, четвърто за против въздържали се приема се, пето за против въздържали се отхвърля се. Окончателно гласуване, начало на гласуването. Край на гласуването и се приема. Е, за ЕМА, Европейска агенция за лекарства. Четири гласувания имаме. Едновременно гласуване от първо, второ, трето, четвърто. Кой е за тези изменения? За, против, въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване, електронно гласуване, начало на гласуването, край на гласуването. И се приема освобождаване от отговорност от е, е, Европейски център за профилактика и контрол върху заболяванията. Едновременно гласуване от първо до четвърто изменение за против въздържали се. Отхвърля се. Окончателно гласуване. Електронно гласуване. And it is closed, and it is... Край на гласуването. И се приема. И е, е, успях да приключа преди 11 часа. Благодаря ви за сътрудничеството. Uh, В 11.15 е, при нас ще дойде министра на селските райони на Румъния от името на председателството. 15 минути почивка. Hello everyone. Let's, uh, Здравейте отново. Нека да продължим нашето заседание. Имаме удоволствието и честа да поздравим с добре дошъл министър на земеделието и развитието на селските райони на Румъния, господин Петър Дея. Румъния председателства Европейския съвет в рамките на ротационното председателство. Добре дошли на нашите румънски колеги. Надяваме се, че председателството им ще бъде успешно. Благодарим на господин министъра, че е с нас, за да можем в нашата комисия да обсъдим теми, които са част от общата ни програма, свързана с земеделието и опазването на околната среда. И сега, без да се бавя повече, ще ви дам думата, господин министр, за да представите вашите приоритети в тази област. Много благодаря, госпожо председател. Благодаря за вашето встъпление. Благодаря, че ми давате думата също така. И ви благодаря за това, че а, потвърждавате вашата подкрепа. Преди да започна с моето представяне. Чувствам се задължен да го направя във вашата комисия, но ще започна с това, че почитаемите членове на комисията по околна среда и а, почитаеми дами и господа евродепутати, много се радвам, че мога да говоря днес за вас за приоритетите на румънското председателство по време на председателството. Искам да ви предам най-топлите поздравления от името на румънското съсловие на земеделските стопани. За Румъния това председателство е много важно. То е първото след присъединяването ни към Европейския съюз в момента живеем в динамични времена, предстоят много събития, които са важни за бъдещето на Европейския съюз. Искам да ви уверя, че ще направим всичко по силите си, за да допринесем за напредъка и развитието на а, Европейския съюз. Среща на върха в Сибио ще бъде а, събитие, на което ще се оформи бъдещето на Европейския съюз по-обединен, по-включващ и по-обединен. ще има решения взети на европейско ниво, които ще бъдат обсъдени и които трябва да доведат до видими резултати. Искаме нашето председателство да бъде ориентирано към гражданите. Искаме да комуникираме по-добре с гражданите за дневния ред на Европейския съюз и нашият дял в постигането на целите. Румъния иска да постигне резултати и подобряване в посока по-силен и по-обединен Европейски съюз. И гражданите трябва да разберат това. Искаме да има връзка между политиките на Европейския съюз и отделните държави и региони и е, местни власти. За нас е, сближаването е много важно. Е, и имаме четири стълба на сближаване, на общи ценности, като обединение искаме да има стабилно развитие в полза на всички държави и граждани. Искаме повече конкурентоспособност и по-малко разлики. Ние ще се застъпваме за цифровизацията, ще укрепваме е, и индустриалната политика. Европа на сигурността. По-сигурната Европа може да бъде постигната с повече взаимодействие между държавите и общи действия в областта на подкрепата, за да можем да действаме срещу заплахите заедно. Европа като глобален играч и укрепване на световната роля на Европа. Тук ни трябва стратегия и обединяване на необходимите ресурси трябва да има политики за разширяване, политики за добросъседство и прилагане на глобалната политика на Европейския съюз. По четвъртия стълб основната ни цел е да повишим солидарността и сближаването. Ще наблегнем на политики, свързани с борба срещу дискриминацията, равни възможности за мъжете и жените, както и подобряване на участието на гражданите в европейските дебати. Румънското председателство ще а, придвижи а, изясняването на а, новата МФР следващият бюджет на многодишната финансова рамка трябва да допринесе за постигането на целите през следващите 7 години. На политическо и техническо ниво румънското председателство ще работи за взаимодействие между трите европейски институции, Европейската комисия и Европейския парламент. Това е много важно за постигане на целите от МФР. За сближаването на целия съюз ще работим към създаване на повече общ дух. Европейският парламент представлява гражданите на Европейския съюз. Той ми е познат не само в връзка с моя личен парламентарен опит. 12 години бях член на Румънския парламент и бях член на Комисията по земеделие. Председателствах тази комисия в продължение на 4 години искам да ви уверя в моето желание да си сътрудничим тясно и ефективно, за да можем да приключим възможно най-много досиета преди предстоящите европейски избори. Моят екип ще ме подкрепя. Благодаря и на моята предшественица Елизабет Къстингер и нейният екип за усилията и за постигнатите успехи. И искам да поздравя и теб, скъпа Адина и твоите колеги, за прагматичния и ефективен начин, по който водите преговорите по последните досиета, които ние следим. Смятам да продължим да работим по същия начин за оставащите досиета. Ще бъдем реалисти и прагматици. Нямаме много време на разположение за постигане на споразумение, и да приключим всички процедури по приемането на законодателните текстове преди европейските избори. Времето не е на наша страна. За всички институции ще бъде а, много предизвикателно, предизвикателно да се справим, но не се съмнявам, че ще успеем. Добрата организация и конструктивния дух в всички органи на съвета ще осигурят по-доброто участие на гражданите в европейските процеси. Това е, е целта на, европе... на румънското председателство. Искаме да запазим високи стандарти в Европейския съюз и в целия свят. Поставяме много изисквания към е, здравето на животните, хуманното отношение към тях е, и доброто отношение към околната среда. Ние искаме да произвеждаме храна и да опазваме успоредно с това околната среда. Това ще ни помогне да запазим способността си съветът ще се съобрази с тези приоритети. По този начин ще ще бъдем и по-надежни, ще получим доверието на гражданите като политици. А, искаме също така да увеличим прозрачността и устойчивостта на оценката на риска в хранителната верига на Европейския съюз. Искаме да има повече а, прозрачност и а, яснота за процеса на вземане на решение. Ежедневната ни работа ще се основава на усилията на Европейската агенция за безопасност на храните. Агенцията ЕФСА работи с най-новите научни достижения. Смятаме да подобрим достъпа до най-новите научни изследвания. Това ще бъде част от предложението на комисията в тази връзка. Правейки това, ще подобрим системата, ще направим по-устойчива и по-надежна. В същото време ще имаме повече иновации и а, ще използваме новите научни достижения в областта на безопасността на храните. Ще допринасяме за постигането на тази цел. Ще а, разгледаме всички предложения за изменения от страна на парламента и ще ги сравним с нашите приоритети. Искам да благодаря на госпожа Пилар Аюсо, която е докладчик по това досие. Тя успя да се включи много успешно в преговорите по това досие. Почитаеми господа и, и е, госпожи и господа евродепутати, почитаеми членове на Комисията по околна среда, кани ви да работим заедно и ви приканвам е, да работим конструктивно, за да довършим това досие до средата на февруари. Спазвайки крайните срокове, ще успеем да постигнем и приоритетите на комисията за да може да бъде прието това досие по време на пленарната сесия на Европейския парламент през март. Здравето на животните е една от основните цели за успешното развитие на земеделския и животновътския сектор в държавите членки и той ще допринесе за растежа в този сектор. Затова румънското председателство продължава да говори за най-големите опасности от заразни болести при животните. Африканската чума по свинете от 2014 година е опасност, която продължава да се разпространява трябва да предприемем мерки подходящи за ограничаване на економическите и социалните мерки и да ограничим заразата. Ние продължаваме да посредничим в тази дискусия в съвета и по време на дискусии на ниво министри, което ще се проведе в Румъния във връзка с трансгранично предаваните заразни болести по животните. Искаме да подходим единно в стратегията за превенция на Европейски съюз, за да може тя да се прилага във всички държави по хармонизиран начин. Биосигурността е основната ни концепция в борбата с болестите по животните и тези, които се предават трансгранично. За нас е много важен напредъка по общият план на Европейския съюз за борба с а, а, резистентните микроорганизми. А, това е така наречения единен подход към а, здравните проблеми. Ние ще идентифицираме необходимите следващи стъпки за Европейския съюз, за да бъдем на предни позиции в борбата срещу резистентните организми. Това ще бъде тема на, на конференция в а, Букурещ. А, ще продължим да обсъждаме и въпроси, свързани с здравето на животните. Ще разгледаме а, доклада на Сметната палата във връзка с хуманното отношение към животните. Той беше публикуван през ноември миналата година. И ще посредничим за постигане на заключение на съвета в тази, по тази тема. Транспорта на животни е друга важна тема за румънското председателство. Ще търсим най-добри практики и а, възможности за осигуряване на хуманното отношение към животните по време на морски транспорти. В а, рамките на ветеринарно-медицинска среща през юни ще обсъдим и част от тези въпроси. В сектора на а, фитосанитарните мерки а, ще опазваме а, растителните ресурси, а, биоразнообразието и горите. Нашите усилия ще са насочени и към безопасна търговия ще ограничаваме разпространяването на болести по растенията на територията на Европейския съюз. Ще опазваме както флората, така и растителните продукти. Искаме по-практическо взаимодействие между Европейския съюз и IPTC в рамките на стратегията до 2030 година работата ни в областта на фитосанитарните мерки ще става все по-значима във връзка с увеличаването на рисковете заради а, увеличеното ускореното движение на хора и растения. Ще способстваме също така и за повече а, възможности за търговия с растения и растителни продукти в световен мащаб. Много вредни за растенията организми заплашват производството на храна и фуражи по цял свят. Производителност, полезни растения и храни. Фиолела фастидиоза е, е заплаха за растенията в е, Америка, Азия и части от Европа. Затова, ако се опитаме да ограничим разпространяването на тази зараза, смятам, че ще овладеем е, болестта и ще намерим подходящи мерки за предотвратяване и отстраняване на тази опасност. 2016-21 и 2017-625 са две разпоредби, свързани с безопасността на храните, които са много важни те предвиждат компетентните национални власти да си сътрудничат по-добре. Това беше инициатива на българското председателство и тя остава актуална. Ще подкрепяме диалога между всички заинтересовани страни, така че тези два регламента от декември 2020 и 2019 година да станат все по-ефективни. Уверявам ви, че ще способстваме за засиване на диалога между производителите, износителите и властите, свързани с производството на храни. Така че да можем по-добре да разберем от една страна въздействието на вредните организми, от друга страна да предприемаме координирани действия, свързани с безопасността на растенията ще изготвим, ще пособстваме за изготвянето на стратегически планове. 2021 година ще бъде годината на почвите, така че ще подготвяме тази година още през 2019 година. В Крайова ще се проведе среща на началниците на фитосанитарни служби. Тук ще направим преглед на всички събития, планирани от държавите членки за честването на тази година. Това ще включва всички организации, служби, които работят по фитосанитарните мерки, както и граждани ще се опитаме да намерим общи действия за решаването на проблемите в различните региони. Благодаря ви за вниманието. Оставам на разположение за въпроси от ваша страна. Много благодаря, господин министр, за вашето представене. Сега, колеги, ще направим първи кръг от въпроси. Давам думата на координаторите за две минути всеки. След това ще дам думата на господин министр, за да отговори на първата серия от въпроси и ще дам думата на членовете от нашата комисия. Сега давам думата на госпожа Гростет. Благодаря. Аз съм тук. Е, благодаря, господин е, министр, че дойдохте в нашата комисия за околната среда, здраве и хранителна сигурност. Вашето румънско председателство ще присъства, на, ще следи нашите а, преговори. Ние, вие знаете, че ние сме много привързани към а, въпросите за здравето на животните. Струва ми се, че а, държавите членки трябва да могат да компенсират земеделските стопани за поемането на риск, когато прилагат мерки полезни за климата и околната среда и, но това не трябва в никакъв случай да намалява а, изискванията, които сме си поставили за 2014-2020 година. И позеляването на бюджета а, трябва да, да касае не само климата, но и биологичното разнообразие. Искаме да чуем вашето мнение а, относно екологичното преход на, на ОСП. Що се отнася до ветеринарните лекарства, вие упоменахте а, чумата по свинете. Искаме да чуем как а, вие виждате този въпрос в Европа и мерките, които съвета взема за да се справи. Вие говорихте също за борбата с микробната борба, за резистентността. Това е приоритет от вашата програма. Може ли да бъдете малко по-подробен по отношение дейностите, които ще поемете в тази област? Председателката и аз ви благодаря, госпожо Гростет. Давам думата на следващи изказващи. се. Благодаря, господин министр, за това, че сте тук днес. Е, трудно е да е, кажем достатъчно силно каква е заплахата от промените в климата. Нашата комисия много добре съзнава това и многократно го е, изпол... Е, го е обсъждал както пряко, така и непряко. Първият въпрос е от различни политически партии. Говорим за промени в климата. Разбира се, че тази заплаха в момента е подсилена финансирана, защото в момента има лице в Белия дом, който смята, че тъй като вали в Съединените щати, няма затопляне на климата. Естествено, че има глобално затопляне на климата и глобална промяна в климата. Европейския съюз признава такава заплаха и това е част от нашата работа, особено тук в тази парламентарна комисия, свързана с околната среда. В много държави, членки на Европейския съюз, се постигна значителен напредък, особено производството на електроенергия, защото там се произвеждат много емисии. Но определено там, където трябва да се постигне подобрение, което изостава от останалите, е селско стопанство. Има средства, които се отпускат транш след транш, е, защото тяхната целта е да се постигне обществена полза с обществените средства. С други думи, да се намалят емисиите, обаче това не става. Или не става на нивото, нивото, на което очакваме това да става. Така че аз изпитвам безпокойство, реално безпокойство. И макар в вашето въведение от 18 минути, вие изобщо не споменахте измененията в климата. Поне аз не чух, макар че слушах внимателно. Така че се безпокоя, че от гледна точка на румънското председателство промените в климата не са особено важни. Ние е, получихме любезния превод на мнението на Горната камера на Румънския парламент парламент по предложението на Европейската комисия от октомври 2018 година. И когато го прочетох, не останах с впечатлението, че представителите на Румъния разглеждат промените в климата като нещо важно. Така че е, членовете на нашата парламентарна комисия трябва да бъдат уверени от вас, е, че е, работата по промените с климата ще продължи и по време на румънското председателство. С други думи, вие ще използвате вашето председателство, за да сте сигурни, че през следващата многогодишна финансова рамка, която трае 7 години, ще бъде пряко свързана с промените в климата. Ние разполагаме само с 12 години, за да спрем по един и друг начин промените в климата. Ако през следващите 7 години, когато се отпускат средства, се разглеждат като преходен период, какво ни остава? Остават ни само 5 години години, за да справим с промените в климата. Това не е достатъчно. Трябва да ускорим работата си. Но промените в климата са както заплаха, така и една нова възможност. Можем да говорим за създаването на милиони, милиони работни места в Европейския съюз, свързани с биоселското стопанство, е, защото това е същинска възможност за зелени работни места. Председателката, благодаря ви много, господин Демес Макер. Ja, meneer de minister, eh, welkom in onze Milieucommissie. En, uh... Добре дошъл, господин министър в тази комисия. Благодаря за вашето подробно изказване, но имам два въпроса. Първо, ролята на биологичните технологии в е, земеделския сектор за в бъдеще. Биотехнологиите са една, е, един иновационен сектор, от голямо значение. Аз съм фламандец. Фландрия е водеща в тази дейност. Ние се гордеем с нашите проучвания в тази област и новите технологии. Без съмнение ще позволят развитието на култури, устойчиви на сушата и на вредителите. Реколтите ще могат да бъдат много по- е, по-богати, без да се използва повече площ. Мисля, че последното решение на е, Съда на Европейския съюз беше много странно. Те решиха, че последните техники, като например генетичните е, техники, трябва да се считат като нещо вредно, но това не е така, защото така се задушават всъщност в, а, от самото начало всякакви нови технологии. Каква е ролята на биотехнологиите в една, едно земеделство, което е обърнато към бъдещето? Смятате ли да поемете някакви дейности в тази област? И второ, защитата на животните по време на транспорта. Вие споменахте това, края на 18-та година приехме едно становище относно приложението на регламента 1 от 2005 година, защото виждаме, че приложението на това, този регламент е непълно и може да бъде подобрено. Програмата на председателството има позоваване на това, но не се говори наистина за транспорта. Не смятате ли, че има затруднения с приложението на този регламент и смятате ли да коригирате този, това непълно транспониране? Госпожа Мюлер. Уважаеми господин министр, уважаема госпожо председател, първо искам да ви пожелая успех за предстоящото председателство. Имате трудни задачи, някои важни досиета предстои да бъдат приключени още преди европейските избори. И тук спешно се нуждаем от вашата работа. Подготвяйки се за това събеседване, разгледах приоритетите на вашето председателство. Вие се състочавате по-скоро върху големи важни теми, но аз мятам, че и темите, които вълнуват нашата комисия, не бива да бъдат забравени. През последните месеци аз работих в тази комисия и в комисията по пестицидите с общо законодателство в областта на храните и агенцията по безопасност за храните. Вие споменахте тази агенция ние също смятаме, че в агенцията има много способни хора, които работят много добре. Но трябва спешно да направим а, така, че ЕФСА да разполага с достатъчно средства. И също така да напреднем с а, комуникацията във връзка с рисковете, защото тя е много важна в връзката ни с гражданите. Те трябва да знаят колко са безопасни храните и какви процеси стоят зад тези твърдения. Знам, че не винаги това е лесно, но смятам, че темата е прекалено важна, за да я отлагаме за периода след изборите. Бих искала да кажете нещо конкретно в тази връзка втората тема, която специално ме интересува е следната говорихме и работихме много интензивно по директивата за питейната вода. В момента чакаме становището на съвета. Вчера чухме от вашия колега някои неща, но смятам, че и вие сте запознат с а, тези процеси и можете да ни дадете малко повече информация. Благодаря. Благодаря, господин Хауслинг. Много благодаря за вашето представене, господин министр. Имаме много работа и малко време, както винаги. Предстоят европейски избори. И затова първият ми въпрос. Смятате ли, че в областта на реформата на земеделието преди изборите ще има напредък. Аз съм скептичен, защото позициите на политическите групи и съвета са доста различни. Не трябва ли да отделим повече време за изработването на един субилен, стабилен регламент? ще се присъединя към изказването на господин Бренън. Замеделието също трябва да допринесе за телекомплекс от теми изменение на климата. Трябва да намали емисиите си от парникови газов, газове, и а, смятам, че трябва да даде отговор на въпроси, свързани с биоразнообразието, например. Тук нямам предвид само опазването на биоразнообразието в защитените територии. Смятам, че и в а, земеделието и животновътството също трябва да се отдели внимание на въпроса биоразнообразие. Румъния бива критикувана за загубата на а, вековни гори. Чухме а, е, изказване от румънска страна, че положението не е толкова сериозно. Аз мятам, че всяка държава трябва да изпълнява целите, които си е поставила. Смятате ли, че в Румъния нещата са наред? Когато говорим за общо законодателство за безопасност на храните, искаме повече прозрачност. Смятате ли, че ще го постигнем преди изборите? Комисията за пестициди вече има резултат. Ако го приложим сега, още преди изборите ще можем да твърдим, че Европейския съюз е прозрачна организация, която работи прозрачно. Имаме нужда от вашата подкрепа за успешното финализиране на преговорите. Вие казахте, че е, транспортите на живи животни трябва да продължат. Знаете, че има много проблеми в тази област. Как да се решат тези проблеми? Аз не виждам такова решение. Освен е, това, просто да се въздържаме да превозваме живи животни. Благодаря ви. Domnule ministru, o serie de întrebări pentru... А, господин министър, чухте доста въпроси. Това беше първия кръг от въпроси. Сега ви давам думата за отговори. Благодаря много. Откровено казано, очаквах тези въпроси. Очаквах всички тези въпроси, защото аз се намирам в Европейския парламент. Аз е, е, участвам в заседание на парламентарна комисия, която обединява всички цели на общата съскостопанска политика, за да е, можем да откликнем на много важни потребности. Първо, храна, т.е. производство на храна, като е, се е, спазват технологични стандарти. Тоест, произвеждайки храна, ние трябва да опазваме околната среда, е, като едновременно с това отговаряме на всички нужди на потребителите, защото нуждата от храна е очевидна. Храна, която да бъде произведена от европейски производители. В Европа производителите използват подкрепа по силата на обща сълскостопанска политика те получават е, такава подкрепа. Сега, е, първо, благодаря за възможността да разговарям с вас. Искам да изкажа благодарността и на румънските е, съскостопански производители, които са се възползвали от обща съскостопанска политика. Разбира се, че тя може да бъде подобрена. В момента ние сме в процес на нейното преразглеждане. И тази реформа вече тече за период периода от 2020 до 2027 година. Ние разработваме обща съскостопанска политика за Европейския съюз, която трябва да отговаря на посочените по-горе изисквания. Трябва да отговорим и на изискванията на обществото, на очакванията, които са отправени към нас, като е, е, политици, хора, които вземат решения. Говорим за очаквания от страна на сълскостопанските производители. По въпросите, които повдигнахте, ще се опитам да бъда максимално убедителен. Искам е, да ви вдъхна доверие в способността ни да вземем мерки и да направим един е, обективен анализ на нещата. Първо, искам да се спра на промените в климата. В момента промените в е, климата, поне според нашето разбиране и е, е, според хората, които се занимават с този въпрос като учени, казват, че промените в климата са факт, че е, те не са измислица. Ето защо Общата съскостопанска политика от 2021 до 2027 година а, е, заема а, е, отделя специално място на промените в климата. ОСП може да реагира на промените в климата чрез инструментите за подкрепа, е, които са необходими. Е, защото положението може да се влуши и ние дори не знаем до каква степен може да се влуши. Затова съм и тук, в тази парламентарна комисия, защото е, ние е, сме много силно свързани с вас. Ние споделяме едно и също мнение във връзка с промените в климата. Ние сме на една страница, бих казал, във връзка с екологията и с опазването на околната среда. По този начин аз отговарям на уместния въпрос. Е, как гледаме на унази част от сълскостопанското производство, която е, е свързана с промените в климата, но имаме предвид и интересите на производителите. Ние искаме да осигурим защита, но искаме едновременно с това човешката дейност да бъде производителна, да се съхрани биоразнообразието. без да забравяме ежедневните потребности, ежедневните потребности на е, производителите. Е, те трябва да произвеждат храна, тази храна трябва да бъде здравословна и това да става в здравословна околна среда. Промените в климата можем да се справим с промените в климата чрез интелигентно тълкуване, разбиране на нещата и възоснова на интелигентен подход, който да се основава на науката като се използват и необходимите вещества и необходимите биотехнологии. Без да пренебрегваме желанието на човека да живее в хармония с природата. И е, какви са възможностите и свободата на човека да живее в хармония с природата? можем да постигнем това чрез инструментариума, който е на наше разположение по силата на обща съскостопанска политика. Е, ОСП предвижда решение за проблемите, пред които сме изправени, или поне би следвало да предвижда такива решения е, за генмодифицираните организми. Мутагените, решението на Европейския, съю, на Европейския съд, какво е, е тълкуването на Европейския съд. Това е важно както за европейските е, производители, така и за нас самите, защото защото по силата на законодателството на това законодателство ние можем да посочим разликата между свободно разпространени мутагени е, е, е, и генно модифицирани организми. Тук имаме инструмент. Е, предвид промените в климата, биотехнологиите могат да бъдат решение. Извън технологиите, е, които ние създаваме и които насърчаваме е, чрез ОСП, чрез всичко свързано с почвите, с земеползването, или планове е, за улавяне на на азота, на азота от въздуха и изобщо от природата. И за това е, смятаме, че ние правим усилия за подкрепа на научните изследвания, за да подкрепим този процес и да го подобрим, е, за да има нови породи. Можем да засилим и резистентността. Или още сега можем да се занимаваме с заболяванията по животните, с чумата, с, с е, е, това ни тревожи като комисия. Имаме много сериозни е, заболявания, като силела фастидиоза. това може да е, повлияе между 30 до 80% на производството. Ние ще се справим с всички тези предизвикателства или ще се опитаме поне. Това ще стане е, чрез нашите решения, решенията, които ще взимаме за в бъдеще, но и чрез е, е, правилно балансирано поведение от страна на самите производителите. Тоест да се отговори на необходимостта от храна, но също така като се опазва и природата, и биоразнообразието. Накратко, накратко, е, всички тези действия за постигане на синергия, е, които са част от е, законодателната дейност, законодателна дейност от страна на Европейската комисия, на Европейския парламент, контрол от страна на парламента, участие на съвета. С всички тези действия трябва да се намери решение на проблемите, които се е, появяват е, в е, селското стопанство. Ние сме съгласни с решението на Европейския съд. Ние наблюдаваме какво става там, особено във връзка с евентуална дискусия, която може да се проведе по бъдещето на Европейския съюз в областта на биотехнологиите. Резистентността на микроби. Това е една от основните заплахи за здравето на човека в целия свят. Румънското председателство ще се е, опита да се справи е, с е, това бедствие. Румънското председателство ще организира конференция за намаляване на разликите в борбата срещу резистентността срещу микроби. И е, след това ще е, е, се опитаме да включим резултатите по заключенията на съвета във връзка с антимикробната резистентност. Тук се повдига въпрос, който засяга научените работници, изследователите. Това засяга и самите производители в ежедневната им работа. Това засяга и политиците. Говорим за африканската чума по свинете. За съжаление, и Румъния беше засегната от този вирус. Пет години, от 2012 до 2017 Румъния защитаваше източната граница на Европейския съюз. Минимум 180 км дължина. За съжаление, вируса проникна в е, тази област. Много от вас посетиха тази област, но а, е, ние се гордаем с Европейския съюз. А, е, а, нашите общини защитават. а, Датата на Дунава, е, където процъфтява биоразнообразие, е, където ние е, много внимаваме за околната среда. За съжаление, обаче вируса проникна в тази област и доведе до много сериозни проблеми. Румъния е твърдо решена да се справи с тези проблеми. С помощта на Европейската комисия ще се опита да ограничи е, заразените райони в тази част на страната. Ние е, работихме в близко сътрудничество с нашите съседи и не само с тях но също така и с експерти и е, с съответните служби на Европейската комисия ДГ Сантус и в световно известни експерти в тази област. Сега те ни учат как да действаме. Като обединим всичко това, включително и програмата на румънското председателство. Аз смятам, че така обединяваме мерките, които са ни необходими още сега, както и е, тревогите ни по инвестиции в областта на научните изследвания за да намерим решение в близко бъдеще, колкото може по-бързо. Говорим за решение за това заболяване. Африканската чума по свинете. Cuplajul acesta de interes pe care îl avem deopotrivă. Сега, когато говорим за този, бих казал, букет от интереси, и тъй като времето не е на наша страна, е, и тъй като ние е, съзнаваме и е, политическите събития, които в момента текат, по времето на румънското председателство всички заинтересовани страни, заедно с експерти, съвместно е, с, с унези, е, е, които провеждат интеринституционалния диалог, ние се стремим да приключим колкото може по-бързо работата по приоритетите, които сме определили и които изложихме пред вас днес. В заключение искам да кажа, че промените в климата не отсъстват от а, е, а, е, нашето разбиране и от нашите тревоги, защото промените в климата са действителност, а не са измислица. Vreau de asemenea să stăm... Като цяло е, искам да се спра на подкрепата, която оказваме на фермерите като цяло, е, като им предоставяме известни възможности, правно основание, е, за да могат в ежедневието си те да използват онези инструменти, които им дават възможност да се предпазват от заболявания и от вредители. Имам предвид онези, които влияят на производството и следствие на което може да се наложи фермерите да извадят пари от джоба си, за да се справят с случващото се. Искам да уверя нези, е, които ми зададоха въпроса за това каква е възможността на Румъния да даде отговор на предизвикателствата, пред които сме изправени както сега, така и за в бъдеще. Искам да ви уверя, че ще вземем конкретни мерки и е, че ще работим е, в близко сътрудничество с Европейската комисия и с Европейския парламент, е, за да търсим решение на тези проблеми. Госпожо председател, в близко бъдеще ще получите всички конкретни отговори на тези конкретни въпроси. А, предвид естеството на въпросите и близкото сътрудничество с, с други парламентарни комисии, естествено има предвид комисия Агри, комисията по селско стопанство, където аз ще говоря утре, за да изложа румънските приоритети да, по този повод отново ще е, подчертая тези въпроси. Те са важни за съвета и предоставят отговор на очакванията на онези, които ни слушат, на онези, които очакват решенията ни. Естествено, имам предвид производителите на храна в целия Европейски съюз. Председателката, благодаря. Пристъпваме към втория трът е, кръг от въпроси. Ако обичате, ограничавайте се до една минута. Госпожа Деле. Благодаря, госпожо председател. Добър ден, господин министр. Вие направихте едно дълго изложение на вашите приоритети, но бих искала да ви запитам за позициите, които са поети тук в, е, за економическите и екологични постижения на бъдещата обща земеделска политика. Но искам да зная дали не може околната среда да бъде превърната в възможност за околната, за земеделието и те да не си конкурират. Въпросът е за плана протеини, нашия капацитет да произвеждаме биокарбуранти, биогорива и да бъдем по-независим спрямо вносните продукти. Генетично е, изменени организми, които внасяме и които е, част от нашето общество отхвърля. Това беше въпрос, който беше зададен, но държа да подчертая това, че трябва да се намират альтернативи чрез новите технологии. Uh, uh, Благодаря, госпожа Сърбо. Doamna е, președинте, bine ați venit, domnule ministru, și succes Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл, господин министър. Успех по време на това полугодие. Вашата задача е да договаряте новата ОСП е доста трудна. Компонентът екологични мерки може да бъде интерпретиран по различни начини на национално ниво. Но вие си поставяте амбициозни цели. Можете ли да гарантирате, че в съвета Насърчаването на устойчиви биологични земеделски практики ще бъде ваш приоритет. И че няма да се върви в някои държави в, към по-индустриално производство на храни, а други към по, в други държави към по-биологично. Господин а, Туркано. Благодаря. Добре дошъл в Европейския парламент, господин министър, и от мен добре дошъл в нашата комисия. Желаем ви успехи по време на вашето председателство. Вие говорихте 20 минути. За съжаление, не ни дадохте отговори такива, каквито очаквахме от вас тук. Госпожа Гростет ви попита за органичното земеделие. За биоземеделието вие не дадохте отговор. Аз исках да задам подобен въпрос. Няма да го задавам отново, защото а, госпожа Гростет и моята колега Дачана го зададе. 5,9 милиарда евро са предвидени за програмата LIFE. 20% от територията на Румъния се обхваща от тази проблем, програма. Една трета са гори, другата част са обработваеми земи. В тези зони има някои ограничения как да се обработва земята от страна на стопаните. Аз съм предложил да има преки помощи за земеделските стопани. Съгласен ли сте с мен и ако не, какво друго предлагате? Благодаря, госпожа Шерпуек. Е, благодаря, господин министр, че сте сред нас. Това, което знаем за антибиотичната резистентност, вие казахте, че ще организирате конференция А, кой ще поканите? Министъра, министри и парламента? <clears throat> Например, госпожа Гростет е много по-притеснена от тази тема. Поканихте ли я? Какво ще направите? Защото това е гореща тема. Що се отнася до свинската чума, как е, подхождате към развитието на лекарствата, защото това е основното. Друг въпрос – вълците. Популацията вълци в Европа трябва да бъде управлявана. Има много вълци в Румъния. Комисията по земеделието и околната среда са заинтересовани от това, тъй като овнешко отглеждането на овце е застрашено. Какво смятате да направите в този смисъл? Благодаря, госпожо председател. Аз оцених вашето изказване относно изграждането на новата селско-стопанска политика. И както беше припомнено от госпожа Дюлей, тази политика, обща политика, която ще бъде разгледана в следващата в близкото бъдеще, трябва да включи и храненето, а също и хранителната безопасност. Франция предложи по време на Земеделския съвет от 17-18 декември създаването на анкетна акт, организация европейска, която да се занимае с храните. Да могат да бъде контролирано тази дейност. Може да ми кажете, че дали румънската Румънското председателство смята да улесни и насърчи създаването на тази Европейска агенция. Господин Бушой. Да, домнule министру, резистенца анти... Много благодаря, госпожо председател. Confrunta sistemele de sănătate în următoarele... Има големи предизвикателства пред нашите системи в областта на производството на храни, ако не предприемем мерки много скоро. Причината за антимикробната резистентност е неправилното използване на медикаменти и препарати. Предстои вземането на много решение на срещата, посветена на тази тема, която споменахте. Колегите министри ще участват, но според мен трябва да бъдат поканени членове на парламента, като госпожа Гростет, например, които се занимават с тази тема много отдавна. Аз имам въпрос, свързан с африканската чума по свинете. Как гледате на обмена на добри практики на ниво Европейски съюз? някои държави членки биха могли да предоставят помощ на, Руси, на Румъния, защото там кризата е по-остра, отколкото на други места. Господин Бренен. Благодаря. Кратък въпрос. Вие говорихте за големи гранични райони. Тук, разбира се, говорим за вълците. В Словакия стана ясно, че когато има вълци, е, няма чума по свинете. Така че, може би, ако има по-големи гранични райони, е, те се оказват от ключово значение за екосистемата. Разбира се, че има доводи против вълците. Има и доводи за в подкрепа на вълците. Председателката, господин министър, е, това е, е нов, е, широк кръг от въпроси. Господин министър, да, благодаря ви. Това е естествено, обективно и необходимо. По плана за протеините, за белтъчините. Е, това е безпокойство. Това е безпокойство за нашето председателство. Е, това е въпрос на интерес за нас. Е, това се основава на въпроси, които са доказани от науката, както и от самите съскостопански производители на практика. По-конкретно, В момента, в който се намалят хербицидите, препаратите за растителна защита, когато това стане необходима мярка за околната среда, какво да използва производителя? С какво да ги замени? Как ще заменим препаратите за растителна защита? с какво ще ги заменим, за да може производителя да ползва земята си, така че резултатите да се отразят в качествено производство и като се запази самото производство, без той да се разори? Това е предизвикателство. Европа зависи от, внос. Европейски съюз е, е, е потребител на соя, на внесена соя. За съжаление, говорим за генно модифицирани организми. Така че, онова, което ние ще направим, е, е, е да включим в дневния ред на заседанието от 28 въпроса с протеините. Защо го правим? За да има е, е, дебат, за да, за да предизвикаме дискусия между държавите членки по този въпрос за да бъде подкрепен този въпрос в рамките на ОСП и за да засилим обхвата на плана за белтачините, за протеините. Това е отговор на две важни предизвикателства. Първо, е, как да се обработва почвата и е, как да използваме повече обогатители на почвата, торове, изобщо как да се увеличи реколтата, за да може чрез това увеличение на реколтата да се осигури необходимото производство на храни за да могат производителите да живеят спокойно от работата си, да имат достатъчно доходи, като едновременно с това продават безопасни храни. Използвайки такива инструменти, е, като се въведат е, нови нови, но, но, нови видове растения, като използваме и е, плана Джином, ще използваме природата, без е, е, да е, внасяме химически вещества в почвата. Така можем да намерим отговор на тези два въпроса. На въпроса за плана за протеини и за биологичното земеделие. Правим това, включваме го в тревогите на нашето председателство, защото това са безпокойства на нашите сълскостопански производители, това е, са част от предизвикателствата на деня. Е, как е, да има достатъчно производство на белтачини в рамките на Европейския съюз. И ние можем да го направим. като знаем какви са условията в страните членки на Европейския съюз. Но Аз лично в качеството ми на председател на е, съвета по земеделие не мога да е, повлияя на решенията на държавите членки да тръгнат в определена посока. Е, колегите ми онези, които имат дълъг опит в областта на селското стопанство, да аз мога да кажа на колегите, че можем да се срещнем и да говорим двустранно. За да мога аз в качеството си на румънски министър да съдействам за обсъждането на конкретни мерки, които да намерим предвид природа 2000 и а, достъпа а, до фондовете, а, за които вие говорите. Благодаря ви за проявения интерес. Разбира се, че ние ще подложим на анализ предложението на Франция за разследващите и контролни органи. Аз имах възможността да се срещна и да разговарям с колегата Дидие. Междувременно обаче Искам да ви кажа, че такова решение трябва да се вземе със съгласието на всички останали държави членки. На всички останали държави членки, които естествено ще участват в дискусията те ще имат възможността да заявят интереса си и практическата си възможност да окажат подкрепа, за да може е, такъв орган е, да работи, да започне да работи и да бъде ефективен на е, всяко заседание, което ще организираме по време на румънското председателство, Естествено, по принцип ще каним е, депутати. Ще каним депутати, членове на съответните парламентарни комисии. Лично аз ще бдя за това, защото ние е, много добре съзнаваме е, споделения ни интерес, споделения интерес това, че трябва да е, се справим с основните предизвикателства, пред които сме изправени. Можем да намерим е, решения съвместно и е, искам да ви уверя, че ако още не сте получили, ще получите покана за нашите конференции и ние ще се радваме да ви приветстваме с добре дошли. Това е и пряка покана министъра на селското стопанство още от сега отправя към вас покана да дойдете в Румъния, да участвате в нашите заседания, за да е, обсъдим въпросите, които повдигнахте днес. Ще се срещнете е, с представители на изследователи, е, с хора с е, дълъг опит е, за да можем всички да проведем една качествена дискусия, за да намерим най-добрите решения е, за нашия общ успех. А, във връзка на, с, с големите хищници с месоядните хищници. Това е основно безпокойство за много държави членки и румънското председателство споделя тревогите, свързани с едрите хищници. Междувременно ще се проведе срещата Копа Кабана. Коко Джека. Вие казвате и аз съм съгласен с вас и е, споделям всичко казано от вас. А, колко хищници, къде да ги оставим, а, как е, се нарушава баланса, какво да направим, за да запазим биоразнообразието, но също така, за да защитим и е, самите костопански производители, които очакват защита, тези, които произвеждат е, е, животни, животновъдите. Животновъдите са справени пред проблем във връзка с тези едри хищници, защото те търпят големи загуби. Председателката, благодаря господин министър. Искам да ви благодаря за времето, е, което ни отделихме. Пожелаваме ви успех е, през предстоящите месеци на кормилото на Европейския съюз, както и успех е, в работата ви. Днес след обе ще се срещнем с госпожа Пинти, министър на здравеопазването на Румъния. Благодаря.